се държим прилично в залата. Ние сме представители на една демокрация. Не можем да наричаме съда марионетка. Благодаря, господин Клерк не е тук, но ще стигне вашия е коментар до него. Сега представителят на съвета готов ли? Е? Моля. Оля, Господин председател, За мен е чест, че съм тук в парламента. Вярно е, че, то, че парламентът е олицетворение на европейската демокрация и затова се вълнувам, когато се изправям пред вас, особено по толкова важна тема, като бюджета 2011 година. Още повече, че става дума за една процедура, която е съвсем нова и която предвижда силена роля на Европейския парламент. Ние Особено е важно нашето присъствие тук. Искам да напомня също така, че това сътрудничество, тази дискусия в рамките на новата процедура по Лисабонския договор, бих казал, че имахме добри контакти. Първият трилог мина добре и това веща е положително развитие за в бъдеще. Съжаляваме, че липсва, липсваше политическа дискусия тогава, когато е, беше представен документа на съвета. На 16 марта Екофин е, прие документ и в е, съответствие с протокол номер 1 за ролята на националните парламенти, съвета прие разпоредбите. Ето защо това ето защо бюджетна процедура с 2011 година и за всички нас е първата по новите правила. Очевидно е, че в бъдеще ще изпитваме последиците. Бюджетът е разработен от съвета възоснова на няколко принципи няколко принципа гарантиране на добро финансово управление и вторият важен принцип да се гарантира достатъчен резерв, за да има достатъчно надежност в различните бюджетни пера. Бюджета се разработва в рамките на бюджетни економии 2009 година беше особено тежка година и тази, те, това не може да не се отрази на, в, при процедурата на разработване на бюджета 2011 година. Аз ще разгледам няколко въпроса, свързани с бюджета. Ние предлагаме бюджет 142 милиарда евро кредити за поети задължения, което е с по-малко, 78 по-малко от предложеното. С 6 милиарда повече са кредитите за плащания или 2,8%, като имаме предвид насоките на комисията за плащанията за програмите 2007-2013 година за политиката за териториално сближаване за големите проекти. Отбелязваме, че някои елементи не са прияти. Искам да кажа, че след съкръщаването общите кредити за плащания се повишават значително с 2,91% в сравнение с 2010 година. Това е 1,1% повече спрямо инфлацията в рамките на многогодишната рамка. Привличам вашето внимание върху методологията, приета от съвета, която съответства на последните бюджетни прогнози, бюджетните кредити заплащани за поети задължения са увеличени, както в абсолютна стойност, така и като процентно отношение. Няма да разглеждам всички функции, но във функция 1А знаем, че за парламента младеща е приоритет. бюджетът е предвидения бюджет е повече от миналата година. Що се отнася А, Б, сумата предвидена по тази функция е определена възоснова на сегашното изпълнение, като се спазва стриктно изпълнението. Функция 4. Е, съветът иска да се запази възможността на Европейския съюз е, да може да предприема ефективни действия на международен план. Новите бюджетни разпоредби могат да се окажат е, по-ограничени. Сега, функция, по функция 5 ние не сме модифицирали исканията на парламента за административния бюджет. Много е важно обаче, според нас, всяка институция да положи усилия да остане в рамките на бюджетната рамка. Всяка институция трябва да положи усилия, за да спази пътната карта, която сме приели. В заключение, мисля, че е много важно да... Беше много важно да представя тази информация. Беше важно съвета да присъства тук и да представи а, философията, която ни е ръководила при разработването на бюджета. Знаем, че представата и впечатлението на парламента може да е различно от позицията на съвета. Очаквам обаче дискусии с парламента да бъдат плодотворни и конструктивни. Благодаря и на Европейската комисия за подкрепата, която тя ни оказа в хода на процедурата. Не мога да не спомена бюджетния преглед, предвиден, публикуван в края на месеца. За 2011 година и стратегия 2011 година те ще бъдат без съмнение приоритетите следващата година. Парламентът трябва да започне задълбочен размисъл по архитектурата на европейския бюджет и неговото финансиране. Мога да ви уверя, че Белгийското председателство ще отделя особено внимание на парламента. Сега да се върна бюджета 2011 година, уверявам ви, че Белгийското председателство ще положи всички усилия да се преодолеят всички усилия по, в хода на дискусията и приемането му. Това ще бъде първия бюджет в рамките на Лисабонския договор. Надявам се, че ще можем да покажем, че тази промяна в областта на процедурата е благоприятна ще се постараем бюджетът да обслужва максимален брой граждани. Това са данакоплаците, от които в крайна сметка зависи финансирането на нашия бюджет. Благодаря ви. Благодаря. И сега от името на комисията господин Левандовски. Господин председател, с четенето в съвета се намираме на един решаващ етап от годишната процедура, но тази процедура в никакъв случай не е рутинна, защото за първи път работим по Лисабонския договор и именно сега нещата се нагорещяват. В последния триалог не се постигна съгласие по достатъчно много теми, но все пак се постигна съгласие по въпроса за датите и модалностите, свързани с помирителните комисии. Парламентът трябва да излезе със своя позиция до 20 октомври и комисията внимателно ще, следва, ще следи дейността и на двете части на бюджетната власт. Все още обаче има един цял пакет мерки за приспособяване към изискванията на Лисабонския договор и за това е необходимо и двете страни да постигнат съгласие. И онова, което е на масата за преговорите през октомври, е един много дълъг списък от сложни за разрешаване въпроси. Така че ще имаме много сложна помирителна процедура през ноември. Що се отнася до съкръщенията, споменати от министъра, има съкръщение от 3,6 милиарда евро в кредитите за плащания. Комисията се присъединява към мерките за ограничение на бюджетните разходи, които се приемат в държавите членки. Именно заради това изготвихме бюджет, който е с близо 4 милиарда евро под тавана на финансовата перспектива. Същевременно консолидирахме всички съкръщения на разходи във всички области, с изключение на една област, а именно насърчението на работните места, където отиват 96% от увеличенията на бюджетните средства по функция 1. Това е една от причините, поради които сега бюджетната процедура се движи по-бързо след едно бавно начало. Намаляваме не само административните разходи, но и разходите по предприсъединителните програми, нещо, което може е, да е повод да се отворят нови е, преговори с тези страни за уточнение на подробностите. Сега трябва да бъда и много строг тук, колкото и непопулярно да е това, и да подчертая, че е, има големи намаления в е, функция 4 Става дума за административните разходи и е, също така се е, намаляват средствата за реакция срещу природни бедствия. Е, нещо, което може да е доста да, тежко за приемане. Ето, например, по отношение на трагедията в Пакистан, Европейския съюз бе първия, който реагира. Аз самият стартирах тази програма миналата седмица но за тази цел са необходими оперативни разходи. Също така се намаляват и разходите за изпълнителните директ... агенции в областта на научните изследвания. Директ... Агенции, които работят в рамките е, на седма рамкова програма, която ще получи повече средства с 1 милиард повече е, за 2011 година. Изразих е, своите притеснения при е, разглеждането на крайния текст и ние в комисията сме готови да действаме като добър справедлив посредник, за да постигнем добри резултати за 2011 година. Благодаря. Thank you, Commissioner. Now... Благодаря, господин комисар. Сега госпожа Анджиевска, три минути. Шановни państwo, е, бюджет на... Дами и господа, бюджета за 2011 година не е първия бюджет по Лисабонския договор, както се коментира от изказванията, не е единствено от това, но и също така е първото изпълнение на новите политически идеи, които идват с Лисабонския договор. Това е петия бюджет от финансовата рамка 2007-2013 и сега вече трябва да сме доста наясно с силните и слаби страни на всеки бюджет. Оценявам усилията на Белгийското председателство, но много се безпокоя от факта, че цели седем страни членки са гласували против на това е, в съвета. Когато финансовите министри на тези страни разглеждат националните бюджети и обмислят националния принос към европейския бюджет, те се опитват да го намалят. Но какво, как може да се е, направи това без да има съответни обсъждания? Много съжалявам, че се случват подобни неща още в е, етапа, когато съвета приема позицията си по бюджета. Също така съжалявам, че съвета не обоснова позицията си за намаляване на средствата в определени бюджетни редове и се надявам, че в бъдеще ще разберем защо те искат това намаление. Също Следва да направим процеса по изготвяне на бюджета по подробен, по-отговорно да се отнасяме към разработването на отделните бюджетни е, редове по същество и да мислим кои са нещата, от които можем да се лишим. Един от приоритетите на Европейския парламент е свързан с е, младеща, мобилността и образованието когато съвета предлага определени намаления на средствата с 25 милиона евро за този ред, става дума за програмата учене по време на целия живот, смятам, че това е липса на диалог. Надявам се, че ще се върнем към диалога в следващата среща помирително, защото ние имаме приоритети, които трябва да бъдат отчитани от съвета и в такъв смисъл да не ни се налагат намаляване на средствата. В момента процеса в парламента по приемане на бюджета е напреднал много. Надяваме се до края на месеца да приемем бюджета в комисия и в, през октомври да го представим в пленарна зала и се надяваме, че по силата на Лисабонския договор ще приемем един добър, конструктивен бюджет с сътрудничество с Бългийското председателство и с комисията. Благодаря. Госпожа Трюпел. Господин председател. Господин комисар, представители на, уважаеми представители на съвета, колеги. Аз съм напълно наясно, както и всички европейски граждани, а надявам се и политиците, че времената са трудни. и не можем да оставаме на поколенията нашите дългове. Трябва да бъдем справедливи към тези, които ни наследяват с десетилетия напред, защото иначе ще принудим децата ни да плащат нашите лихви и ще бъдем задушени от тези лихви. бих искала да коментирам следното. Защо положението в различните държави са различни? Защото Европейския съюз е, той не поема дългове, такава е финансовата ни система. Това се случва и по желанието на страните членки. По силата на Лисабонския договор ние имаме нови задачи които трябва да се изпълняват в областта на външната политика, политиката за енергетиката и така нататък. По тази причина ние трябва да можем да изпълним своите задължения по Лисабонския договор и като докладчик за бюджета на парламента и другите институции искам да подчертая, че баланса между разходите и политиката за економии все още не е намерен. Съвета отхвърля всички предложения за нови постове за администрацията, за по-малките институции, за съда, за сметната палата. Не смятам, че това е справедливо. Защото тези по-малки институции, като примерно надзорника за лични данни, те също трябва да имат възможност да изпълняват своите задължения. Сметната палата също, нейният персонал трябва да има възможност да пътува, да извършва инспекции, да има малко повече хора. За това трябва да се търси правилния баланс и да предадем това послание и на страните членки и на гражданите. Друг проблем е разходите за разширяването. Смениха се датите за присъединяване, но и средствата от съвета също претърпяха програма. Въпроса за заедостта. Ако искаме да имаме добро бюджетно планиране, трябва да имаме възможност да предвиждаме. Има възможности да се правят економии, примерно проекта ИТАР, ИКАР. Трябва да има политическа воля някои разходи просто да бъдат през... да престанем да ги правим. Благодаря. Господин председател, господин представител на съвета, двамата докладчици вече дадаха оценка на позицията на съвета, сега говори от името на парламентарната комисия. Веднага ще кажа, че съм убедена, че Белгийското председателство ще свърши работата максимално добре. Само, че работата му ще зависи от останалата част на съвета и там можем да очакваме неудовлетворителни резултати, както обикновено съветът нашари с червено мастило много от предложенията на комисията. Беше ни нанесен удар. Тези удари не бяха насочени правилно. 3,6 милиарда по-малко бюджетни кредити за плащания. Кой е засегнат най-много? Още един път и пак са децентрализираните агенции. Ние ги създадахме заедно по закон. Парламентът и съветът заедно ги създадаха. Ако не бяхме ние, агенциите нямаше да съществуват. И сега, ако не им осигурим ресурсите, които им дават възможност да си свършат работата, която сме им поверили, ами по-добре да ги закрием. Защото всяко евро, изразходвано за агенциите, са е прахосани пари. Това въжи и за изпълнителните агенции. Комисарят вече каза това. Изпълнителните агенции изпълняват многогодишни програми по закони. Ако ги лишим от средства и програмите няма да бъдат изпълнени. Това ли искаме? Често съветът се впуска в визокопарни думи за необходимост от конкурентно способност. Ако погледнем бюджета обаче, ще видим, че са урязани точно областите, които са свързани с постигането на конкурентно способността. Ми вижте рубрика и функция 1А 1 милиард евро по-малко за регионите, това просто не е интелигентно. Ние искаме истински дебат по същество. Искаме да поемем своята политическа отговорност. И искаме да гарантираме а, добавена стойност за гражданите. Благодаря. И накрая съвета. Последната дума за момента. Благодаря, господин председател. Само да отговоря на някои от зададените въпроси. Най-напред по отношение на факта, че нямаше възможност за дебат по всичките бюджетни редове, така както бях предложени мисля, че е трябвало да има такава дискусия и трябва, трябваше да се проведе такава дискусия а, като приоритет. Само, че не беше толкова лесно да се постигне съгласие в съвета. А, трябва да се каже това нещо и, това, и този бюджет беше гласуван в бюджета. И е, това е свързано с е, положението, с економическото и бюджетно, с економическите и бюджетни трудности, които изпитват държави членки. Независимо от трудния контекст, независимо от проблемите, които изпитват държавите членки, економически и бюджета на Европейския съюз е, е повече е, превишава предишния бюджет с 2,91%. Някои биха искали това да е повече, само че това е не малко увеличение в сравнение с 2010 година. Господин, госпожа Хелга спомена функция АБ. Тя е с 14% повече в сравнение с 2010 година. Не, не може да се каже, че съветът не е отчел спецификата на тази функция. Мисля, че съветът определено отчете този факт и това не беше достатъчно отбелязано. За две, бюджета за 2011 година в изказването, което направих, не искахме да подчертаем работата, извършени от парламента. Вие цитирахте една бюджетна функция, която парламентът искаше да изтъкне. Фактът е, че съветът искаше да направи така, че в съвета да има воля за дискусия. Политиката към младежите е, парламентът ясно идентифицира тази политика като един от своите приоритети. Искам да ви напомня, че по функция 5 институционалния аспект Вярно е, че всички институции трябва да положат усилия. Вярно е също така, че в рамките на бюджета, внесен от съвета, ние не пипнахме бюджета на парламента. Важно е обаче всяка институция да реализира економии и всички ние трябва да даваме пример в тази трудна година. И за да приключа, убеден съм, че ни предстоят още няколко диалога, плодотворни диалога през следващите седмици. Надявам се, че те ще бъдат плодотворни в интерес на бюджета 2011 година. Искам само да ви напомня, че процедурата няма да е лесна с оглед на това, че процедурата е нова и също така не можем да пренебрегнем трудната бюджетна економическа ситуация в нашите държави и членки. Всички ние трябва да постигнем определени бюджетни цели. И отчитайки тези предизвикателства, се надявам, че ние ще успеем да постигнем добър бюджет за 2011 година и ще направим така, че новата процедура ще се увенчае с успех. Благодаря за вниманието. Благодаря. Приключихме тази точка. Сега преминаваме към въпроси към комисията. Още един път се извинявам, закъсняваме, но в